Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Ще говоря на унгарски. Бих искал да открия сесията. Използвайте превод, за да слушате думите ми. Разполагате с протокол от вчера. Имате ли коментари? Ако няма, тогава ги приемаме.